Onorevole Domenici. Prego, l'onorevole Domenici. Grazie, grazie signor Presidente. Ieri a Господин Доменичи, благодаря господин председател. Вчера във Флоренция се случи нещо, което е от особено голямо значение, нещо, което ни възмути, един 50 годишен мъж на два пазара в Флоренция откри стрелба по граждани от сенегалски происход. Двама починаха, а още няколко са в болница с опасност за живота. Извършителят на атентата се самоуби. Това е човек, който клони много надясно, с крайно десни убеждения. Атентатът е бил насочен изрично към цветнокожи. Аз самият съм от Флоренция. 10 години бях кмет на града. Градът е известен със своята демократичност. Дори получи награда за приноса си към борбата срещу национал-социализма. В момента обаче можем да се убедим в това, че безумните деяния на национал-социалистите все още не са, все още са реалност. Господин председател, призовавам ви Европейският парламент да се застъпи за достоинството на хората и за достоинството на всяка личност по-отделно. Председателят, благодаря на колегата Доменичи. Нека ви припомня, че днес и утре в началото на пленарното заседание ли днес сутринта, извинете, господин председателят Бузек много категорично се изказа за случилото се в Флоренция и в Лиеж. Можем само още веднъж да подчертаем, че Категорично се обявяваме против това, което се случи, че категорично го осъждаме, както заяви господин Бузек. Гласуваме първо по доклада Албертини. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Афретате ви. Моля, побързайте малко. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? La votazione chiusa. Край на гласуването. Approvata a larga maggioranza. Complimento onorevole Albertini. Докладът се приема с голямо мнозинство. Поздравления Докладът Перейо Родригес. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Екюса. Край на гласуването. Апровато. Апровацио. Приема се. По именно гласуване по предложението с измененията. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Голямо мнозинство за. Гласуваме по законодателната резолюция. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резолюцията се прие с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Гласуваме по доклада на господин Нютон Дам. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Е Гласуваме по предложението с измененията за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Larghissima maggioranza, комплименти. Relazione... Приема се с голямо мнозинство. Поздравления! Докладът на колегата Хагланд споразумение за партньорство в областта на рибарството ЕСА Марокко. Думата има докладчика. Uh, Благодаря, господин председател. Поради необичайната процедура за гласуване ме помолиха да я поясня. Гласуването за доклада означава да се съгласим с продължаването на протокола. Гласуването против означава да не дадем съгласие, тъй като защото не бяха внесени изменения. Тоест, в съответствие съобразяването с решението на Комисията по развитие и бюджет означава да гласуваме против. Ако съобразим с мнението на Комисията по рибно стопанство, означава да гласуваме за. Благодаря. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът се отхвърля. Bene. Passiamo alla... Преминаваме към решението на Европейския парламент относно числения състав на постоянните комисии. За, против, въздържали се, приема се. Сега, да за делегациите. За, против, въздържали се, приема се. Докладът Боус следва. Тайно гласуване, колеги. Обеден съм, че знаете как се процедира. Е, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. много сериозно мнозинство. Следователно господин Гюре е назначен за член на изпълнителния съвет. Сега четири проекта за резолюция по споразумението между Европейския съюз и Марокко. Първо, проект от групата на Зелените Обединената левица по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърлят се измененията. Сега резолюцията на зелените за против въздържали се отхвърля се. Сега от три политически групи ЕНП, е социалисти и либерали. Кой е за? А, извинявайте, и има изменение. Четвърто изменение. По именно гласуване гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. След седми параграф господин Милана има устно изменение. Ще му дам думата. Да, господин председател, благодаря ви. Става дума за устно изменение, чиято цел е да включи спазването на правата на човека в споразумението. Там се казва. напомня на комисията да включи в споразумението за партньорство клаузата за спазване на правата на човека, която е включена и в резолюцията на Европейския парламент за правата на човека и социалните и екологични стандарти в международните споразумения за търговия. Това според мен, господин председател, пояснява резолюцията. След и Европейската комисия следва да отчита в хода на преговорите международният правен контекст. Европейският парламент отдавна настоява за това. Председателят има ли възражение срещу това изменение? Ако няма, гласуваме поименно изменението на господин Милана. Господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Доколкото аз разбирам, спазването на правата на човека е сега е част от всяко споразумение за партньорство в областта на рибарството и всяко споразумение в областта на търговията. Можем ли да сме сигурни, е, че това, което иска господин Милана, е уместно и точно? Председателят, аз мисля, че можем да гласуваме. Мисля, че изменението не повтаря вече съществуващи разпоредби. Когато става дума за правата на човека, по-добре е да добавим нещо, отколкото то да отсъства. Гласуваме устното изменение, внесено от господин Милана. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Голямо мнозинство за устното изменение. Второ изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 3. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Проекта за резолюция като цяло по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към доклада на господин Лизек. Мисля, че докладчикът иска думата. Заповядайте, господин Лизек. Благодаря, господин председател. Само няколко думи. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и всички останали депутати, които дадаха своя принос в разработването на текста. Преминаваме през сериозна криза, но сериозен въпрос като сигурността и изисква да гласуваме за. Председателят. Добре, гласуваме едно и две. За, против, въздържали се, приема се. Трети параграф. Е, разделно гласуване. Първа част е, по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Първа част се приема. Втора част моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Също се приема. Пети параграф, първа част по именно гласуване. Гласувайте. Първа част на пети параграф. Край на гласуването. Приема се втора част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Десети параграф в две части, първа част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се втора част на десети параграф. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 23, първа част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 29. Пак по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 35. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. От тук нататък само поименно гласуване до второ нареждане. 36. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 37. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 38. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 40. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 45. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 59. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 60. Разделно гласуване. Първа част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 70. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 71. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега резолюцията в изменения вид по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Огромно мнозинство за. Поздравления, господин Лизек. Преминаваме среща на върха Европейски съюз Русия. Съвместна резолюция от пет политически групи. Параграф 15. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Всички ли гласувахте втора част на 15 параграф? Край на гласуването. Приема се. Параграф 16. Пак разделно гласуване. Не, първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно, разделно гласуване, първа част, за, против. Извинявайте много, да, да повторим. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега проект за резолюция в изменения вид за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да спрем с гласуването за връчването на наградата Сахаров. Ще продължим с гласуването след като бъде връчена наградата.